За групата Идентичност демокрация, госпожа Бенио, две минути. Скъпи колеги, КОП-15 трябва да определи целите за биоразнообразието през идните години. Ще се проведе през октомври. Ясно е, че човешкото, човешката дейност се отразява, но ние не трябва само да използваме данъчни мерки и да обесърчаваме гражданите. Нито промяната на економическия модел, нито необходимостта от външни и вътрешни граници, като че ли са сред вашите приоритети що се отнася до околната среда. Ние отговаряме за нашия начин на живот, за начина си на потребление, но трябва да се сложи край на тези доминантни идеологии. Необходими са спешни мерки. Видовете изчезват. Това е екологична и климатична тенденция. Това, което се случва в Австралия, ни го напомня по един особено печален начин. Но за това са виновни непрекъснатите призиви за финансово надмощие. Също но морския транспорт отделя повече CO2, отколкото автомобилите, но не се предприемат никакви мерки. Освен това, ние внасяме много зле произведени стоки от другия край на света – трябва да се сложи край на използването на пестицидите, на ГМО. Е, вие искате да защитите биоразнообразието, но като чили не ви притеснява това, че не се знае нищо за происхода на изнасяното месо трябва да поемем наистина отговорност за проблемите на нашата епоха. Благодаря. От името на консерваторите и реформистите, колегата Вонтра. Благодаря, господин председател. Защитата на биоразнообразието е ключово. И този дебат е абсолютно навременен. Економически, Световния економически форум публикува днес доклад за загубата на биоразнообразие по цял свят. Проблемът е, че биоразнообразието се губи не толкова в Европа, колкото в останалата част от света. И документите, които изготвяме ние в този парламент, съдържат някои важни препоръки и мерки, като например защита на местообитания и как да се а, укрепи здравето на горите. А, това са от известна гледна точка законодателни мерки, които са по-скоро социалистически като насоченост и по-скоро ще вредят, отколкото ще помогнат. Например, някои адрехишници, тигри, лъвове и така нататък са в контакт с хората в Европа те просто не, не живеят и за това се стремим да увеличим броя им. Всичко това трябва да са логични мерки и трябва да има смисъл в тях. Благодаря сега от името на левицата е господин Модик. Минута и половина. Благодаря, господин председател. Биологичното многообразие е ценност само по себе си, но то е много важно и от гледна точка на изменението на климата. Колкото по, по-добро състояние е биологичното многообразие, толкова по-лесно ще можем да смекчим измененията на климата. Така че става въпрос за изваредна ситуация, защото биологичното разнообразие се разрушава много бързо. Много е тъжно и е невероятно даже, че Европейския съюз не успя да постигне цели целите до 2020 година за биологичното разнообразие. Възстановяването на това многообразие е важно, но първо трябва да спрем тенденцията. За целта трябва да помислим за първопричините. Те се коренят в селското стопанство, в горското стопанство и в изменението на земеползването. За това трябва да постигнем както целите от Париж, така и целите, свързани с биологичното многообразие. По-настоящем не можем да го направим. Трябва да се а, отървем от монокултурите и някои други съскостопански практики. 80% от видовете в Европа живеят в гори, затова горите са много важни от гледна точка на биологичното многообразие. Говорим много за обезлесяването, но видовете ще умрат а, а, от а, само веднъж, т.е. само веднъж се умира. Много а, видове са застрашени. За до 2300 година е необходимо да имаме числови цели. Например, поне 30% от видовете и областите да са защитени. Трябва да възстановим 30% от биологичното многообразие. Благодаря, госпожа Еви, минута и половина. Благодаря ви, господин председател. Огромен е мащаба на проблемите, с които се сблъскваме. И това, което се случва в световен план, наистина е безпредседентно унищожаване на хиляди видове, над един милион вида. Освен това, тези екстремни метеорологични явления поради измененията на климата са пагубни, като тази тенденция е отчетена и тя има опустошителни последици за всички. Е, има значение за бедността, за сигурността на хората – с оглед на всичко това, най-малкото, което може да направи Европейската комисия за бъдещия КОП-15 в Китай с започването на новата стратегия до 2030 година е да отиде по-далеч в своите цели, да наложи амбициозни задачи, които да са с обвързващ характер. Благодаря, че се съобразихте с времето. Колегата Лизе, една минута. non vedo l'onorevole Elise in, appunto qui con noi, quindi eventualmente... Виждам господин Лизе в залата. Ще му дам думата по-късно, ако се появи. Сега давам думата на госпожа Гуталанд за минута и половина. Благодаря, господин председател. Изчезването на животни и видове се засилва и се намираме в криза. Един милион вида са застрашени. Огромен брой. Знаем, че същото се е случило с динозаврите. Това ще се отрази фатално и на нас, хората. Как ще се изхранваме, как ще произвеждаме храна? В същото време продължаваме да използваме пестициди в селското стопанство. Това е една от причините за тази криза. Трябва да намалим драстично количествата химикали в селското стопанство. Знаем, че тяхното използване е опасно. Веществата, които нарушават ендокринната система, са опасни както за хората, така и за животните и те не се разграждат, те оставят в околната среда. Нашите деца са изложени на същите опасности за здравето. Така че трябва да си поставим амбициозни цели за ограничаване на използването на пестициди. Резолюцията ни за срещата КОП-15 съдържа всички основни цели за нашата група. Много благодаря. Благодаря. Колегата Канфа, минута и половина. Благодаря, господин комисар. Тази вечер ние говорим за вашата стратегия за биоразнообразието в Европа до 2030 година. Чудесно! Вече има обаче Европейска стратегия за 2020 година и тя напълно се провали. Нито една от поставените цели не бяха изпълнени. Ако дойдете при нас след няколко седмици в края на февруари с стратегия, с цифри, с добри намерения, но никакви задължителни мерки, които да позволят да се промени нещо, то тази стратегия ще е много симпатична, но безполезна. 30% от цялата европейска територия би трябвало да бъде защитена, за да оставим природата на спокойствие, далеч от човешка дейност. Необходими са задължителни мерки да се намали риска от използване на пестициди в Европа. Необходим е метод на оценка на въздействието на пестицидите върху пчелите. Например, ние ви поставихме въпрос и все още очакваме вашето предложение. Също какво се случва извън Европа? С нашето потребление ние влияем върху тропическите гори, така че дайте ни конкретни мерки срещу обезлесяването. Защото в противен случай стратегията няма да послужи за нищо. Благодаря. Давам думата на колегата Тусан за една минута. Благодаря. 75% от сушата, 40% от морските видове са застрашени. Бъдещето на човечеството е под заплаха заради мултинационалните компании, които се интересуват само от петрола. От дълго време насам парите не признават граници – Следователно и ние трябва да надхвърлим националните граници, ако искаме да защитим природата. Не бива да има ограничения, защото природата има право да се възражда. Защо не направим природата юридическо лице – тя да има правен статут. ООН призова да защитим 30% от територията на планетата. Надявам се да се постигне на КОП-15 това, което беше постигнато на КОП-25. Благодаря. Сега давам думата на колегата Лимер две минути. Уважаеми колеги, кой не иска чист въздух, чисти реки, чиста природа и съхранение на всички видове? Аз съм готова да работя за тази рамка, въпреки че ни предстоят много спорове аз мисля, че човекът е част от тази екосистема, докато като слушам някои колеги от Зелената партия, оставам с впечатлението, че без хората всичко ще, ще бъде много по-добре. Днес не спасяваме природата, а климата. Това се отразява обаче фатално за природата. За да се спаси климата, се изграждат а, а, ветропаркове а, и по друг начин се а, работи и се ощетява природата. Трябва по-добре да сертифицираме продуктите, които не водят до загуба за горите. Всичко това е смешно не искаме а, да навреждаме на океаните. А, от друга страна а, се прави голяма реклама за офшорни а, ветропаркове. А, не а, се прави нищо за ограничаването на използването на пестициди. А, но а, в същото време а, добиваме редкоземни елементи е, за нашите нови технологии. И в същото време се оплакваме как биоразнообразието страда от климатичните изменения. Аз искам да кажа, че измененията на климата в историята на е, Земята винаги са били правила, не изключение. И можем да говорим за пътя. Е, Иначе ще направим козата градинар. Това няма да ни помогне. Колега, синя карта за вас. Приемате ли? Колега Лимър. Има въпрос с синя карта към вас. Приемате ли? От колегата Мец. Не. Съжалявам, Въпросът ви беше отхвърлен. Сега давам думата на колегата Бомпард за една минута. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Последният доклад на Междуправителствената група за климата показва, че над 1 милион вида са застрашени от изчезване. Това е шестата вълна на унищожаване на видовете. Следователно, ние трябва да си дадем сметка, че поставените цели до сега не са изпълнени. Затова КОП-15 ще е много важен. Необходимо е цялата международна общност да се обедини, да се предприеме действие срещу пестицидите, защото учените показват, че това е една, една от големите причини – за загубата на видове, например глифозата. Би трябвало да наложим забрана, която да се придружава от съответния график и да се дават альтернативи не може да се опазва културата на използване на пестициди. Има технологични альтернативи, но големите мултинационални компании продължават да разработват ГМО, които ще станат още по-опасни. За това трябва да се наложи забрана. Благодаря. Благодаря. Колегата Мамари. You, благодаря, господин председател. Предстоящата конференция за биологичното разнообразие има за цел да изгради общо бъдеще за всички живи организми в света. Но, може би, за нас, британците, отношението на Европейския съюз е вземам, вземам и вземам. Ако видим колко много рибни видове са унищожени в британски води от холандски кораб, кор, риболовни кораби различни други риболовни уреди се използват, за да се лови без ограничение различни видове, които обаче хващат тези мрежи и делфините. В Източна Африка също това води пък до унищожаване на препитанието на хората там. Ето това са няколко примера, при които Европейския съюз поставя собствената си печалба пред биологичното разнообразие. Трябва да спрем практиките си, които нарушават екологията. Нямаме право да изнасяме лекции пред който и да било го, защото действията са по-красноречиви от думите и хората ги виждат. Хората виждат какво се случва. Благодаря. Сега думата има господин Линс за една минута. Уважаеми господин председател, господин комисар, скъпи колеги, биоразнообразието и опазването на климата трябва да вървят ръка за ръка. И ако сме си поставили в Париж амбициозни цели, крайно време е да направим същото и за биоразнообразието. И за това а, трябва Европейския съюз да даде сигнал в Кунминг. Трябва да се застъпим за устойчиво горско и селско стопанство, а, за опазване на екосистеми и местообитания, а, защото по този начин ще ограничим климатичните изменения. Не смятам, че има смисъл да Работим с символи в политиката. Най- по-добрият регламент е нашата цел и целта заделяне на 30% от 30% от европейските средства за биоразнообразие трябва да се последва от от оценка на въздействието. Благодаря. Колегата Ронай има думата за една минута. Благодаря, господин председателю. Ежедневно виждаме трагични събития, виждаме пожарите в Австралия, жертви, хора, но 1 милиард животни са станали жертва на пожарите. Местообитанията на животните, растенията се губи. И катастрофата в Австралия упражнява въздействие в целия свят. В Нова Зеландия снегът е почернял. На атмосферата ни също се повлиява от тези пожари. Това е предупреждение и за нас, европейците където по света се ощетява климата, страдаме и ние, европейците. В Австралия също измират животински видове и наша отговорност е да запазим биоразнообразието на Земята. Ние сме многообразни и това е ценно. Много благодаря, скъпи колега. Сега дам думата на колегата Штефануца за една минута. Eu de obicei vorbesc despre păduri în Parlamentul European, dar azi voi vorbi despre oraș. Когато говорим за биоразнообразие, говорим за гори. Аз обаче ще говоря за градове. Голяма част от населението живее в градовете в Европейския съюз. Знаем, че ам, могат да се очакват а, все повече жеги и по-малко валежи. Един пренаселен а, град като Букурещ а, може да реши проблемите си с а, създаване на горски площи, вертикални градини, интелигентно използване на площите, които в същото време са устойчиви. Естествените екосистеми трябва да бъдат защитени посредством коридори. И за това са нужни европейски инвестиции за зелените площи, паркове, озеленяване на фасадите. Всичко това ще бъде добре и за гражданите. Градовете трябва да бъдат поставени в природата, не обратното така че градовете да не са само ча, е, цел, която да посещаваме по време на отпуската си. Благодаря. Сега дам думата на колегата Хойслинг за една минута. Намираме се е, в шестото голямо измиране на видове. Е, застрашили сме 1 милиард, 1 милион видове. Целите на Европейския съюз са целите на ООН са добри, сега и ние европейците трябва да си поставим цели. Например, в селското стопанство. Ние имаме интензивно селско стопанство и допринасяме за измирането на видовете. трябва да намалим пестицидите и азотните торове. 20 милиона хектара на които сега се отглежда соя, трябва да бъдат освободени посредством внос на соя. Искаме 30% от територията да са защитени, а останалите 30% могат да бъдат мръсни. Не съм съгласен с това. И ще кажа, че да, сме внесли предложение за срещу технология, която ще унищожи още повече видове. Господин Давид има думата сега за една минута. Важени пане председо, především е... Благодаря, господин председател. Първо трябва да се каже, че Европейския съюз като цяло не е договаряща се страна по споразумението за биологичното многообразие в, на ООН. Договарящите се страни са държавите членки проекто предложението на Европейската комисия е още един опит да се използват парите на дънакоплаците за неясни проекти. За да защитим биологичното многообразие, да се борим срещу климатичното изменение, Европейския съюз не трябва да започва проекти или споразумения, като например споразумението с Меркосур, което ще доведе до още по-голямо унищожение на дъждовните гори. Става въпрос за споразумение за живота животновътство и износ на продукти, сълскостопански продукти. Стига се до разрушаване на природата и свръхексплоатация. Мнозинство от депутатите в Европейския парламент одобриха през декември споразумение за рибарство, което няма да бъде в полза на местното население. Това прави всъщност парламента в реалността. Благодаря, колега. Сега господин Кокалис за една минута. Грация, президенте. Мистер Комишнер, Уважаеми господин комисар, днес парламента гласува в полза на съобщението на комисията за Зеления пакт. В предложението си комисията предлага да анализира констатациите на Междуправителствения комитет за климата. В професионално издание се потвърждава, че през последните 30 години океаните се загряват 450% по-бързо, отколкото предишни периоди. Разбира се, океаните съдържат 90% от антропогенната, антропогенно генерираната топлина. Това пък се равнява на няколко милиона водородни бомби. А, това също води до унищожаване на множество морски видове, които представляват най-голямо многообразие в света. Ние искаме в Зеления пакт да се включи и синьо измерение. Искаме от вас, комисарио, да се направи и пакт за синята зона. Благодаря ви много. Следващия оратор е господин Визик за една минута. Защитата на биологичното многообразие означава опазване на условията за живот. Това е едно от най-големите предизвикателства, пред които сме изпратени. Ние искаме да опазим биологичното многообразие, но не правим достатъчно за тази цел. Нашата дейност е причината за кризата за биологичното разнообразие. Шестото най-голямо унищожаване на видове е наша вина. Ние разрушаваме твърде много. За да опазим биологичното многообразие, трябва да защитаваме екосистемите и популациите на на дивите видове. Необходимо е да се е, предоставят достатъчно големи площи, където не се сече, не се ловят е, видове, нито водни, нито сухоземни. Трябва е, да се подпомогне увеличаването на популациите на тези видове. Със сигурност конвенцията взема предвид тези елементи, но може би това не е достатъчно. Честно казано, Имаме а, е, чудесни гори в Европа, обаче не ги а, е, стопанисваме добре. А, е, биологичното многообразие е обратим процес и трябва да предприемем всичко възможно, защото проблема е жизненно важен. Благодаря, Благодаря колеги. Господин председател, аз искам да споделя няколко идеи. За 40 години ще изчезне кораловия риф. Един милион вида наистина ще изчезнат през следващите 10 години. Ние знаем какви са причините. Много често местообитанията опустяват заради дейността на човека. Климатичните изменения са свързани с замърсяването. Всички ние носим отговорност, всички ние сме отговорни и тук в Европейския парламент с някои от нашите решения да одобряваме споразумения за свободна търговия с другия край на света. Това вреди на нашите екосистеми и на околната среда. Ние продължаваме но ако продължаваме да се държим като единствения важен вид на планетата, това ще е катастрофално. Трябва да си дадем сметка, че всичко е взаимосвързано, че ако не опазим биоразнообразието и ние няма да оцелеем. Много е просто. Благодаря колегата Йовева. Рего. Благодаря, господин председател. Запазването на живота на Земята зависи от е, екосистемите. А те зависят от е, запазването на биологичното разнообразие. От години сме свидетели на измирането на множество видове заради интензивното селско стопанство, пестицидите, замърсяванията и като резултат земята обеднява все повече от към видове и е, генетично многообразие. Знаем обаче, че това многообразие е в основата на нашия, нашият е, живот. мерките, които до сега са предприети, е, не обнадеждават много, но все още имаме време. Сега комисията прие една добра стратегия. Можем да покажем, че можем да опазим околната среда и работим за нашите общества. Благодаря, госпожа Мец има думата сега за една минута. Ние се намираме не само в извънредно положение спрямо климата, а и по отношение на биоразнообразието. Прави ли ви впечатление, че става все по-тихо в провинцията? По-малко птици по-малко насекоми. Измират животните, а ние се държим сякаш нищо не се е случило. В милиони години са се създали тези комплексни а, взаимоотношения в природата, ние ще ги разрушим за десетилетия. Имаме нужда от а, а, ясни цели. А, не на пестицидите, не на монокултурите, не на ГМО. Трябва да пазим горите, водните пространства и всички екосистеми. Без е, да ги запазим и да ги възстановяваме и за хората няма бъдеще. Благодаря ви. Благодаря. Колега, сега давам думата на колегата Уолас за една минута. По отношение на Конвенцията за биологичното а, многообразие, Миналата година се вижда, а, че има интензифициране на монокултурите, на земеделието. А, също има и а, много залесяване с иглолистни видове, които са с малка значимост за биологичното многообразие. Напълно не се взема предвид много, биологичното многообразие, както беше споменато и от други колеги. Както е, ирландското правителство е, посочва, че е, все пак Европейския съюз насърчава екстензивната екстензивното селско стопанство за сметка на натуралните ферми. Искаме да има задължителни цели на световно европейско равнище за биологичното многообразие и да има заделени средства за тази цел в европейския бюджет, както и да се засилят законите на Европейския съюз за биологичното многообразие. Трябва да се погрижим, господин комисар, иначе нещата ще се влушат много и бързо. Благодаря. Сега господин Буда има думата за една минута. Благодаря, господин председател. Биоразнообразието е нещо, без което не можем. Също но то е добро не само за нас, но и за бъдещите поколения. Човекът обаче е допринесъл много за загубата на биоразнообразието, дългосрочни са последиците, виждаме измененията на климата, отражението по цял свят. Новия КОП би трябвало да ни доведе до нов инструмент, който да позволи да се опази по-добре биоразнообразието, но същевременно времено трябва да се осигури и съответното финансиране, така че целите да могат да бъдат изпълнени. Селското стопанство трябва да се разглежда като партньор в опазването на биоразнообразието. Необходимо е да има селско-стопански практики, които не вредят на околната среда. Също така научните изследвания и иновациите трябва да бъдат финансирани. Благодаря ви, господин Буда, колегата Волден. Thank you. Благодаря. Няма значение къде седим в тази зала или къде слагаме кръщето си, когато избираме. Няма значение какъв цвят е кожата ни или какъв език говорим. Биоразнообразието, което сме наследили, е ценен ресурс, който трябва да запазим за децата и внуците си. Опустошителните пожари в Австралия с хиляди загубени а, хектари трябва да са знак за нас, че трябва да опазваме природата с поставени цели. Целите за биоразнообразието за 2020 година не са достатъчни. Нека да се справим по-добре, да си поставим нови цели преди срещата КОП-15 и за това се обръщам към вас, господин комисар и всички колеги. Нека да сме радикални, нека да сме силни, нека да се противопоставим на хими... производителите на химикали, на нефтните барони. Нека да направим повече за нашата природа. Много благодаря, колега. Колегата Осъливан има думата за една минута. Благодаря. Срещата на КОП в Китай е, е момента подобен на Парижкото споразумение, но за биологичното многообразие. В крайна сметка хората осъзнаха спешността на климатичната криза, но те трябва да разберат, че климата и биологичното многообразие, кризата при него, са взаимосвързани. Като е, екологичен а, образовател, аз винаги искам да представям нещата чрез примери. Ако не защитим биологичното многообразие, ще дойде време, в който децата няма да знаят какво означава да откъснеш диво от цвете и ще познават а, пеперудите и калинките само от картинките в книжките. Сега е момента Европейския съюз да спре огромното разрушаване на хабитатите и а, западането на биологичните видове в световен план. Този процес няма да бъде изпълнен без да се занимаем с проблема за селското стопанство и рибарството. Днес гласувахме резолюция за Европейски зелен пакт. Вероятно най- амбициозната политика в околната среда на Европейския съюз. Но знаем, че не се прави достатъчно по отношение на реформата чрез, в селското стопанство и рибарството в Европа. Трябва да сме сериозни, трябва да предприемем действия и трябва да го направим по време на КОП. Благодаря много. Сега думата отива при господин Кънев. Една минута. Благодаря ви. Опазването, защитата на биоразнообразието е важно не само за производството на храни и лекарства, но и за един здравословен живот и устойчив семейен бизнес. Ние трябва да обединим биоразнообразието и опазването на климата като част от дългосрочно економическо развитие в полза на природата. Комисията трябва да гарантира че целите на биоразнообразието се следят чрез проектите финансирани от Европейския съюз. В моята държава механизмите по Натура 2000 на практика не се прилагат, защото няма добри правителствени политики в туризма, транспорта, енергетиката, селското стопанство, опазването на горите. Примерът с магистрала Струма или природен парк Пирин. Това са само някои от проблемите. Трябват ни красноречиви примери, за да видим, че има политическа воля да се постигнат целите и да се следи за изпълнението на европейските политики. Благодаря. И сега давам думата на колегата Карлскин. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Ние в момента сме много впечатлени от това, което се случва в Австралия. Но всъщност вижте какво се случва с кораловия риф. Това е друга голяма катастрофа заради биологичното, химическото замърсяване, пластмасите. Това се случва с големия коралов риф. Две трети от морската екосистема е значително видоизменена заради човешката дейност, но като чили ние дори не го забелязваме. Нека да имаме амбициозни цели за възстановяване на морската екосистема. Нека бъдем достатъчно амбициозни, за да опазим 100% от океаните – Две точки в резолюцията трябва да се изпълнят без отлагане. Първо, океаните трябва да станат един от приоритетите на Европейския съюз и на второ място, както каза и колегата Жабо, океаните са общо човешко благо. Благодаря. Колегата Паулос, заповядайте. Господин председател, госпожи и господа, донесла съм ви нещо. Това е докладът е, околна среда в Европа, състояние и перспективи. Той съществува на всички европейски езици. Тук ще намерите цифри от последните 5 години, събрани от Европейската агенция по околната среда. И ще ви кажа направо, нещата са зле. Природата ни е в обезпокоително състояние всички животински видове, диви животни. А, намаляват. Отдавна не съм виждала ярабици, например. И в този доклад се казва, че трябва най-сетне да престанем да разглеждаме биоразнообразието и, и опазването на климата отделно от другите политики, защото влагаме много средства в политики, които разрушават околната среда. И се надявам, че утре ще приемем силната резолюция, която се казват много правилни неща за опазването на околната среда. И ще си спомним тази резолюция, когато разпределяме средствата за ОСП и за други политики. Много благодаря, колега. Сега давам думата на колегата Вайдере за една минута. Уважаеми колеги, е, моя внук е, е много ентусиазиран е, в орнитологията и може да разпознава стотици видове птици. И наистина ми къса сърцето, че в един момент няма да може да види някакъв вид орел или пък черен Штъркел. Защото в един момент от човешката дейност ще изчезнат много видове. Според мен един смислен начин да решим този проблем е намаляване на ползване на пестициди и хербициди. Трябва да подкрепим биологичното земеделие и свободна от ГМО храна, да подобрим здравето на животните и растенията. Така ще се насърчи биологичното многообразие. От друга страна, храната ще е по здраво здравословна и по-вкусна. От друга страна ще има и економически ползи, е, защото търсенето на чиста храна ще се увеличи. Това ще даде голяма подкрепа на е, онези, които се занимават с биологично земеделие и повече финансиране ще дойде и от Европейския съюз. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Валдиес. Сега давам думата на госпожа Ривази за една минута. Благодаря ви, господин председател. От 10 години насам нашето разбиране за взаимовръзките между флората, фауната и човека се подобри, но разрушителността продължава в невиждан до сега мащаб – Знаем какви са цифрите за 2019 година на Международната научна общност. но е, неотложните действия по климата изискват от нас да предприемем действие, защото това е важно за бъдещето на човечеството и като казвам човечество, загубата на биоразнообразието – е, е загуба за местното население. Местното население е много важно за опазване на биоразнообразието, защото знаем, че последиците често са за най-слабо развитите страни. Следователно Европейският съюз трябва да има ясна позиция в Китай в края на 2020 година. Трябва отново да залесим да изчистим океаните и да имаме селско стопанство без ГМО и без пестициди. Господин председател, благодаря. Моля ви, не дайте да просрочвате времето си, защото вземате от времето на колегите си, колегата Аримон. Уважаеми господин председател, господин комисар, ще а, спомена три цифри и една. 34,86 и 86% от растенията зависят от опрашителите. 76% от насекомите обаче с 76% са намаляли насекомите и 34% от загубите на селските стопани се, държат, се дължат на това. насекомото, което ще спомена е пчелата. Тя е застрашена от измиране заради промените в климата, монокултурите и пестицидите. Когато говорим за климатични изменения, справихме се добре с зеленият курс. По отношение на пестицидите, аз мятам, че трябва да подкрепим дребните селски стопани. Да забраним неоникотиноидите, да намалим пестицидите. Ако пчелите умрат, ще умрат и хората. Не знам как ще възприемете това, господин комисар. На мен това ми се струва логично. Много благодаря. Давам думата сега на колегата Винер за една минута. Добър ден! Уважаеми господин комисар, е, господин председател, скъпи колеги, доста чухме за биоразнообразието. А сега за една минута искам да спомена нещо специално. Голямата екосистема, а, нашата почва. Почвата е последният рай под краката ни. Тя пречиства, има функции, важни за целия свят и трябва да си говорим отново за почвите, за опазването им и за опазването на хумуса. Ако видим как се отнасяме с почвата, как тя страда от ерозия, как намаляват бактериите. Същото се случва и в нашия стомах, и в червата ни. Това причинява много полести. Това исках да кажа за, на, за тази една минута. Нека да пазим почвите, нека да пазим чревната флора на хората. Много благодаря. Сега давам думата на колегата Спираки за една минута. Благодаря, господин председател. Господин комисар, Ясно е от фактите и от цифрите, че въпросът е спешен. Трябва да се въведат нови задължителни политики за биологичното многообразие. Виждаме трагичните картини от амазонската джунгла и от Австралия. Това трябва да ни насочи в правилната посока. Сега, очаквайки КОП-15 в Китай, нека да се застъпим за световни действия, така че да се зададат задължителни цели по подобие на Парижкото споразумение. Нека да а, застанем зад отговорностите си да предвидим пари в европейския бюджет за опазване на биологичното многообразие, за да а, подсигурим и приход а, за земеделските стопани от а, фермата до трапезата. Благодаря ви. Сега давам думата на господин Бухнер за една минута. Много животински и растителни видове страдат от химикалите и биват унищожени. Но също така и ни отнемаме все повече от тяхното пространство за живот. Има и още една причина, която, на която обръщаме малко внимание. Това са радиолъченията, които стават все повече. Научните изследвания показват, че това лъчение при пчелите – затруднява ориентацията, както и при други животни. Така че те излитат от кошера, но не могат да се прибърат обратно. Мишките а, още в петото си поколение изложено на лъчение стават безплодни. Това въжи и за други животински видове. Ако продължаваме да изграждаме мобилната мрежа, ще унищожим безвъзвратно много животински видове. Много благодаря. Дам думата на колегата Мело за една минута. Благодаря ви. Европейският парламент има своята стратегия за биоразнообразието. В моята страна е много важна морската територия. Океаните поемат над 25% от емисиите на СО2. Те са много важни за постигане на целите на Парижкото споразумение за устойчивостта на Европейския съюз на климатичните промени. За жалост ще се намали улавянето на въглерод от океаните. А местообитанията зависят от това. Има 1 милиард видове, които са застрашени от изчезване. Да не говорим за тези острови от пластмаса, които скоро ще стигнат размера на цяла Португалия. Следователно, ние трябва да приложим спасителни мерки, за да спечелим битката за биоразнообразието. Благодаря ви, господин Мело. Ще дам на господин е, Лизе думата за една минута. Благодаря. Ако утре ще гласуваме за тази резолюция, аз благодаря на всички, които помогнаха особено Агнес Евелин от НП. Да предупредя обаче, че когато говорим за биоразнообразието, търсим опростенчески решения области, райони, които заслужават да бъдат защитавани и така нататък. Но нека да търсим нови идеи, по-добра вързване и стиковане на усилията о оводняване на засушени площи, залесяване и така нататък. Понякога европейската борба за защита на, на видовото разнообразие създава конфликти и допълнителни проблеми и обикновено често това причинява и провокира и е, недоволство от страна на селските стопани. Е, трябва да направим нещо по случая. Сега преминаваме към а, е, спонтанните изказвания. Ще дам думата на всички, които са се записали. Колегата Новак има думата. Индианците казват, че земята е наша майка, трябва да се отнасяме към нея като с майка. Ако не се отнасяме подобаващо, тя ще не си отмъсти, ще ни отмъсти много растителни и животински видове измират. трябва да действаме. Също същевременно мерките трябва да са насочени към това хората да не страдат прекалено от прекомерни мерки. Е, всяка година, е, всяко растение, е, всяко твар на тази планета има своето място и своето значение. Европейската комисия има много сложна задача да е, трябва да се опазват, разбира се, животинските и растителни видове, но трябва да отговаряме и на нуждите, на потребностите на хората. Е, те не са виновни за това. За тези, които не са виновни за това, а всъщност да наказваме потреб... Е, тези, които замърсяват околната среда. Благодаря, госпожа Новак. Сега колегата Хайсен има думата. Благодаря. Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми господин комисар, наистина живота ни е в риск и опасността не са само измененията на климата, но и намаляването на биоразнообразието. Това се вижда не само при горящата гори на Амазонка или пък пожарите в Сибир – виждаме, че има сериозно намаляване на броя на пчелите. Едно време, когато обикаляхме, виждахме много пчели, но сега разбираме, че имаме една планета, трябва да бъдем рационални, да спрем да използваме нико... нуклеотиди, да спрем да използваме опасни пестициди, да се грижим за природата. Утре ще приемем тази резолюция трябва да помолим щатите да се грижат повече за това, да отделим необходимата сума и да имаме правно обвързващи текстове. Това трябва да влезе в хоризонталните програми на Съюза. Благодаря ви. Колегата Ферера. Благодаря, господин председател. Опитите да се прекрати загубата на биологично разнообразие в 2300 година, се провелиха, изчезнаха още видове и застрашените с изчезване видове са колосален брой. Необходимо е да си поставим по-реалистични цели. И когато и в края на тази многодишна финансова рамка не може да се каже, че сме направили нещо. Твърде много се комерциализира природата и нейните ресурси. Това е, задълбочава проблемите, унищожаването на местообитания, е, инвазивните чужди видове задълбочават проблема и това е следствие от прилагания економически модел и свързаните с негови политики. Това са първопричините, към които трябва да се насочим и това е най-добрият начин да опазим биологическото разнообразие. Благодаря. С това приключваме спонтанните изказвания. В заключение ще чуем комисаря Синкевичус. Благодаря ви за изказванията, благодаря ви за подкрепата на нашата амбициозна политика по отношение на биоразорваждане в Европейския съюз като цяло. Съгласен с господин Лена, когато каза, че имаме само една планета, нямаме резервен вариант, планета Б трябва да осъществяваме трансформации, промени, които е, трябва да поставят е, природата на линията на релсите на възстановяване до 2300. Трябва да бъдем амбициозни, трябва ясно да обясняваме на гражданите, на заинтересованите страни, защо е необходимо да променим начина си, е, стила на, на потребление на производ, и на производство. За да, е, освен това, трябва да се погрижим за е, е, човешкия фактор и да гарантираме справедлив преход. Е, и слушах е, това, което казахте внимателно за обвързващите цели, е, за мерките по пестицидите, обезлесяването и геномодифицираните организми. Обсъждаме тези въпроси, но цели, които са ориентирани към съответни действия, трябва да бъдат, да последват от това. Е, трябва да е, възстановяват, е, опазват и възстановяват природните богатства. И разбира се, трябва да са балансирани и добре премислени. Е, особено съм признателен на господин Кокалис, госпожа Салевин, господин Мело, господин Калискин е, е, за това, че поставиха на вниманието ни важната роля на океаните за биоразнообразието, но и за смягчаване на промените, ефекта от промените в климата. Ние, аз съм особено чувствителен към тази тема и ви уверявам, че ще нашия зелен курс